всички колеги, които подписаха декларацията, защото с тях на помощ ще можем да потърсим и е, решение на проблема с кучетата. Е, Благодаря. Преминаваме сега към гласуване. Първата точка е споразумението между Европейския съюз и Кабо Верде за някои аспекти на въздухоплавателните услуги. Е, госпожа Рике е докладчикът. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Следващата точка Схеми за гарантиране на застрахователни вземания. Доклад от господин Скинер, моля. За, против, въздържали се, приема се. Благодаря на докладчикът. Следващия доклад от господин Каса, бъдещето на ДДС. Господин Каса има думата. И има предложено устно изменение. Заповядайте. Благодаря. Член, Член 13 се покрива изцяло от е, текста на параграф 9. Затова давам предложение да, се, да отпадне текста, който се повтаря. Надявам се, че другите групи са съгласни с това изменение. Е, chciałem zapytać, czy są jakieś sprzeciwy? Има ли възражения към това изменение? Ако имате възражения, моля, изправете се. Не виждам. Нека да гласуваме текста на доклада с съответното устно изменение. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. пану Каса. Благодаря на господин Каса. Следващата точка е доклада на госпожа Болос за назначаване на член на изпълнителния борт на Централната Европейска банка. Господин Йорг Асмусен е кандидатът. Тайно гласуване, моля използвайте електронното устройство и искам да ви уведомя, че на вашите устройства ще излезе синя светлина. Значи след като гласувате, е, обозначението ще е с синя, глас, синя светлина, защото е тайно гласуване. Моля, гласувайте. Че сте гласували? Замекам го. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Поздравления на новоизбрания член на изпълнителния борт и благодаря на госпожа Болос за нейния доклад. Както се вижда, има технически проблем с някои от устройствата за гласуване. Ще изпратим техник. Следващата точка. Допълнителни акции към капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие. Всъщност, извинете, става дума за доклада на господин Калфин. Няма изменения. Няма и продължение. Това е предоставена на гаранции на Европейския съюз, на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранция за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Приема се доклада. И сега докладът на госпожа Бол за записване на допълнителни акции от капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие в свързано с решението да се повиши капи, уставния капитал. Проекто продължение. Компромисно изменение едно. за, против, въздържали се, приема се. Сега Гласуваме предложението на комисията със съответните изменения. За, против, въздържали се, приема се. Проекто законодателното предложение, моля гласувайте поименно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Поздравления за госпожа Болс. Следващата точка е изпълнение на член 10 от протокола на ООН за огнестрелни оръжия и за установяване на мерки за разрешаване на износа, вноса и транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части, компоненти и боеприпаси. Господин Яколина е докладчик. Кой иска думата? Microphone il mio sarà un brevissimo intervento costi inferiori per le piccole e medie imprese del Съвсем накратко. За малките и средни предприятия вътрешните разходи ще бъдат по-големи. И трябва да има много ясна процедура, да се търсят по-добро сътрудничество с трети страни, по-високи норми за сигурност и по-добро законодателство за търговията с оръжие. По-голяма видимост също. Ние всъщност даваме отговор и на трагедията, която се случи в Норвегия с този текст. А нормите за сигурност са свързани и с практиката на спортна стрелба. Благодаря на всички, които помогнаха за изготвянето на доклада, включително на полското председателство. Първо компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Проекто предложение на комисията с измененията. Моля гласовете за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме предложението за текста с е, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващата точка е доклада на господин Морейра. Изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме цялото предложение с измененията. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега моля гласувайте за законодателната резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Przewiduje гласуване над трема проектами резолюции в sprawie przygotowania до posiedzenia Рада Европейски. Следващата точка три проекта резолюции за подготовката за Европейския съвет, е, проекто резолюция от политическите групи, няма изменения. Първо гласуваме е, точка 3, разделена на 2. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. Пета точка, отново на две части. За първата част, моля гласовете за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Пета точка, в две части, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, против, въздържали се, приема се. Точка 5, под точка 5, за, Поднесение За първата част в момента гласуваме. Под точка 5 с разделно гласуване. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 5 под точка 5 се приема. Под точка 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се, приема се. Сега резолюцията като цяло за, против, въздържали се, приема се. Другите предложения за резолюция се отхвърлят. Следващата точка проекто резолюции за присъединяването на България и Румъния към шенгенската система. От пет политически групи има предложения за резолюция изменения. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме резолюцията като цяло за, против,